Chers collègues, je propose de commencer notre réunion. Драги колеги, предлагам да започнем нашето заседание. Две изменения в дневния ред най-напред. Първото е свързано с точка 21 и гласуването на доклада на Алехандро Серкас. Това ще бъде изместено след точка 30 и ще, това ще бъде докладът, по който ще гласуваме последен в точка 26 е, във връзка с напредъка на преговорите за, по, на преговорите за трансфера между предприятията, това ще е първата точка, която ще разискваме след гласуването. Виждам, че нямате предложение за тези промени в дневния ред или за други промени. В такъв случай ви предлагам да преминем към точка 17. Трябва да ви представя измененията на компромиса, внесени във връзка с становището ни за Комисията за бюджета относно равносметката на преговорите върху многогодишната финансова рамка. Този проект на становище вече е обсъден и са внесени някои изменения, проекти на изменения. Мариан Харкин и Джин Ламберт са, са внесли последните изменения – по същество мога да приема тези изменения. Двете компромисни изменения, които ви предлагам, обхващат е, изменение 2 на Ламбертс, е, моето изменение 3 е и изменение 4 на госпожа Харкин. Става дума за условията, при които данните за заедостта се събират. Аз предлагам едно синтетично, синтезиращо изменение, което според мен няма да създаде трудности. Изменение 13 от моя страна, 14-то изменение на госпожа Харкин и изменение 15 на госпожа Ламбертс са обединени в компромисно изменение Б. То се отнася до начина по който те първа ще преговаряме по хоризонталните досиета, като целта е да извлечем предимствата от опита си, натрупан с оглед на доклада на Юта Штайнрук Е, всъщност опитваме се да извлечем полуки от случаите, в които в тези преговори бяхме не на ниво или позицията ни беше по-слаба. S'agissant des autres amendements, euh, j'y suis, j'y suis... По отношение на другите изменения, аз имам положително становище, за това ми се струва, че е, ще успеем да проведем гласуване, което да придаде повече тежест на нашето становище в Комисията по бюджета. Е, Разговарях с координаторите по е, този доклад. Има в момента и обсъждане на успореден доклад в комисията АВКО. Опитвам се да убедя колегите Деан и Калфин, че трябва по-скоро е, да разискваме същината на този въпрос в комисията по бюджета, защото сега в комисията по бюджета излизат с идеята, че там трябва да се обсъждат само отношенията с съвета, а Комисията по конституционни въпроси би трябвало да се оправи с е, кухнята при нас, ако мога така да се изразя. За мен това не е, е добър подход и за това внасям тези две компромисни изменения, които се надявам да обобщят и да изяснят нашата равносметка. Тъй, че да вземем предвид начина по който преведохме, проведохме преговорите за тази многогодишна финансова рамка. Има ли становища от страна на авторите на измененията във връзка с моите предложения? Няма. Затова преминаваме към следващата точка от дневния ред. Давам думата на Данута Язовецка, за да ни запознае с резултатите от шестата и седмата тристранни срещи, проведени вчера, всъщност за вчера, в преговорите по директивата за командироването на работниците. Но преди да дам думата на Данута, искам да кажа следното. Чувам слухове, че тези преговори се точат. Честно казано, не е разумно да се говори така. Всеки, който е участвал в тристранни срещи по законодателен текст, знае колко време отнемат тези преговори. Припомням ви, че в преговорите за Европейския социален фонд. където се разискваха 19 норми. Или не, не 19, 30 ме поправят. Проведохме повече от 30 тристранни срещи. А тук сме стигнали до седма тристранна среща и вече сме решили всички трудни въпроси. Затова искам тези слухове за протакане на преговорите да бъдат преустановени. Това е контрапродуктивно. Парламентът се различава е, от съвета в позицията си, за това е нормално да имаме нужда от време, за да изложим становищата си ясно пред съвета, така че да има шанс тази наша позиция да бъде чута от съвета. Благодаря на докладчицата за търпението и решимостта, с които се бори, за да може да изведе до успешен край мандата на парламента. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на целия екип от своя страна и да потвърдя току-що казаното от вас, тъй като тези преговори всъщност вървят доста бързо. И съвсем очевидно те не са леки, поради които трябва да им отделим повече време. Искам да ви кажа какво е положението в момента. След последните заседание на комисията, където е, дадоха информация за е, директивата за изпълнението. Имахме три, три странни е, срещи на 6 февруари една и на 11 февруари 2 по член 9 постигнахме компромисен текст, изготвен от преговорния екип имаше разгорещени разисквания. По член 9 имаше разногласия дори между самите депутати. Комисията искаше открит списък е, за проверки и не приемаше никакво предложение от страна на съвета. Например, мерките да не бъдат обвързани с дискриминация и е, да бъдат съразмерни. Също така се е, разминахме е, за запазването и съхранението на документите. Е, стигнахме до идеята, че трябва да има тук задължителност за съхранение. Европейският парламент се съгласи с изпращането на информация за допълнителните контролни мерки, но казахме, че не искаме уведомленията да са задължителни. Председателството за да се постигне компромис, Европейския парламент предложи отново да се разисква този въпрос на 18 февруари. На последната тристранна среща разисквахме член 12 солидарната отговорност. Европейският парламент уведоми председателството за позицията ни по член 15, а тя е много категорична. В съответствие с мандата, даден от комисията по заетостта, не можем да се съгласим подобен механизъм да се прилага във всички отрасли и на всички етапи от веригата. За това трябва да се проведе обмен на становища, трябва да се получи информация от Комисията за механизмите на солидарна отговорност, възприяти в държавите членки. Председателството ще представи компромисно предложение този петък и то ще бъде обсъдено на следващата тристранна среща. На същата следваща среща се надявам да приключим е, разискванията по член 6, 7, 8 и 11. По член 6 гръцкото председателство предлага срок 20 дни, а не 25 при обичайния ред. Ако говорим за ускорения ред по член 7, Първоначално председателството се беше съгласило е, с предложението на Европейския парламент да има е, сътрудничество между е, изпращащата страна и приемащата страна. По член 8 първоначален порядък председателството е, е постигнало съгласие с нас да подкрепим инициативата, така че да има разпространение на информация е, сред командированите работници. Член 10 засяга информацията. Е, тук държавите членки са длъжни да извършват резултатни проверки на основата на оценка на риска като разбира се държавите членки сами определят реда по който да извършват проверките. Член 11 вменява на държавите членки задължение да създадат механизъм който да позволява на работниците да упражняват правата си спрямо работодателите си. Парламентът и председателството решиха, че работниците, разбира се, трябва да имат право на достъп а, и а, да имат право на плащане за минали периоди. И разбира се, те имат право и да бъдат извършени всички вноски, дължими за тях по отношение на електронната информация тъй нареченият механизъм на ИМИ. Решихме, че той ще бъде задължителен, но държавите членки ще могат да използват съществуващите двустранни спогодби. В следващата тристранна среща ще разискваме и глава 6 за наказанията и санкциите Следващата тристранна среща е на 18 и 19 февруари и надявам се, че ще приключим целият триалог всъщност, защото а, тогава ще разискваме и член 9 и 12. Благодаря, госпожо председател. Някой друг желая ли да се включи? Може би някой член на преговорния екип? Стивън, нямате нищо да добавите, виждам други желания да, за изказване, други искания за разясняване. Ясно е било. Ще добавя един елемент. Най-напред благодаря на докладчика за това достоверно отразяване на положението. Е, в преговорите. Е, разполагаме сега с предложения, които ни позволяват да подобрим условията на защита на работниците, е, така че те да се ползват от възможно най-благоприятен режим. Искам преди всичко да подчертая, че текстът сега е обкичен с клаузи за ревизия. Когато преговорите а, са тежки, а, това е резултатът. Клаузи за ревизия, защото ние най-тежките моменти ги оставяме така, както не сме могли да се спогодим или приемаме нещо компромисно, което не ни удовлетворява и казваме на по-късен етап ще ревизираме, ще преразгледаме. Имаше един въпрос е, в смисъл, е, че директивата ще влезе в сила в две годишен срок, че комисията ще направи оценка е, на нейното изпълнение след 5 години и ще има ревизия 3 години. След 3 години. Тоест, комисията ще ще е, е направи и първия си доклад за изпълнението 5 години след влизането в сила, обаче ревизията ще е след 3 години, 3 години след влизането в сила. Това е много нелогично, но това е резултат именно на тежките преговори. Е, значи, е, посочихме го. Е, комисията и съветът е, казаха, че имаме право, че това е много нелогично и проблемът остава открит. Това се отнася и за член 9, който е доста важен за нас. Значи, това е първото, което искам да припомня, че има такива нелогичности. И второ, във връзка с последния въпрос, поставен от докладчика за член 18, член 18 създава така наречената система EMI. Е тя позволява на комисията да събира информация за функционирането на вътрешния пазар. Тази система за момента не е напълно приспособена да обменя информация, строго свързана с положението на командированите работници. И така трудно е да се разбере от какви услуги могат да се ползват те. Ние призовахме комисията своевременно да реши този проблем. Но тук има един интересен детайл, е, който може би не е известен на голяма част на преговорния екип. Комисията днес, е, когато получава информация е, за командированите работници. Това става чрез, чрез формуляра А1, който държавите членки изпращат на комисията. Значи за нас е важно да можем да включим в текста споменаване на тези формуляри А1, дори и да е в прембюла. Тъй като това е едно от условията, една от предпоставките за сътрудничество между държавите членки е, в областта на общественото осигуряване. И е, всъщност е, това е физическият носител. Тези формуляри са физическият носител на информацията, която е релевантна за целите на директивата. Има ли други желащи да се изкажат? Както каза докладчикът, предстои да говорим още и днес след обед. След това много сгъстен е графикът. За вчера успяхме да се съгласуваме за това с съвета и комисията и се надяваме, че в този срок ще е, можем да постигнем успех. Включително като се имат предвид резултатите от Корепер в петък и следващата сряда. Значи имаме силна воля да приключим работа в тези срокове. Естествено, днес много зависи от това, което ще стане. Е, днес след обед. Но днес след обед е, вече нямаме а, е, тежки а, въпроси. По-леки текстове остават за обсъждане. Така че е, ще видим какво ще стане в петък в Корепер е, в дискусиите между представителите на държавите членки и ще видим какъв мандат ще съгласуват държавите членки помежду си като функция на проведените дискусии. Така. Надявам се, че всеки се чувства сега просветлен за това на къде вървят тези важни преговори. на които самият преговорен екип е посветил много сили. Сега, преминаваме към гласуването. Аз по изключение нося картата си. Всички останали имат ли също карти? Всички имат карти. Alors, euh, nous allons commencer. И така. Nous allons commencer au point. И така, започваме с точка 19. С резултатите на преговорите с съвета за укрепване на сътрудничеството между държавните служби по заетостта. Това са резултати от преговорите между Европейския парламент и съвета, които преговори завършиха с успех на 29 януари 2014 година и които резултати бяха потвърдени на Корепер на 7 февруари тази година. Нашият преговорен екип за кратко бе воден от Фредерик Дарден. Започваме гласуването. Tout le monde a pu voter. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Общата позиция е приета. поздравления на екипа. Точка 20. Ще гласуваме по установището, което изготвяме за комисията по бюджет и става въпрос за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Заявление ЕГФ Комунида Валенсияна Текстайлс, подадено от Испания. Отново казвам, мобилизиране на средства по стария, по традиционния начин, по силата на старата система. Кой е за? Електронно гласуване имаме всъщност. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 гласа за, 1 против, въздържали се няма. Това становище, значи, ще бъде изпратено на комисията по бюджети. Сега отиваме на точка 21. Тук ще гласуваме по доклада на Чобо Ери Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост. Преди да започнем гласуването по този доклад, Е, между другото искам да се извиня, тъй като вчера не бях по време на дебата, свързан с компромисните текстове. Искам обаче да направя три коментара. Това е междинен доклад. Съответно, не става въпрос тук за окончателен вариант на текста. По силата на член 81 парламента дава своето съгласие. Трябва да има преговори с съвета, преди да кажем да или не. Това исках да ви напомня. И още нещо, тъй като става въпрос за даване на съгласие, не знам дали вчера това беше споменато, но го споменахме на заседанието на координаторите, то следва да се обясни предстоящия вод. Не сме получили официално предложение на съвета, защото там а, е, трябва да има допитване до държавите членки. Съответно, държавите членки трябва да получат известно време, за да се обърнат към своите национални парламенти. Великобритания и Германия не са дали отговор в рамките на 4 седмичния период. Малко по-дълъг е периода всъщност от 4 седмици, но така или иначе те не са отговорили. Съответно, съвета не може да ни даде официалната си позиция. Съответно, в рамките на този мандат не можем да започнем преговори и да изготвим окончателен доклад. Това означава, че когато разглеждахме доклада Ери за пръв път, онова, което сме получили като информация, се е оказало невярно. Целта на настоящата процедура беше да се накара председателя на, на съвета, Аван Ромпой, да, да присъства на срещата на върха преди края на март. Тъй като трябва да има допитване до националните парламенти, а това отнема време, и не сме получили информация от съвета, съответното решение няма да влезе в сила преди пролета на 2014 година. Трябва да кажа, че съм едновременно доволна и разочарована от компромис Б. Доволна съм, защото мисля, че моят наследник ще получи една нова задача. С други думи, да представлява парламента на тези тристранни срещи – от друга страна, мисля, че този компромис е, е малко отслабен. Можем да поискаме нещо повече тук. Не виждам защо парламента да не може винаги да бъде наблюдател на тези тристранни срещи. Тук се казва, че ще има покана, когато е необходимо и с оглед на дневния ред. Аз мисля, че тъй като няма да приключим работа по време на настоящия мандат, би трябвало да видим дали смятаме, че текстът е достатъчно уравновесен по своя характер. Иска ли докладчика да каже нещо? Нека да преминем към гласуването тогава. Член първи. Компромис А. Внесен от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, Компромис Б, внесен от две групи. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 3, под параграф 2, изменение 2 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. край на гласуването. 11 гласа за, 23 против. Отхвърля се с голямо мнозинство. Изменение 2 на докладчика за. Извинява се председателката. Изменение 2. Чобо Ери. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 на Хайнц Бекер. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 3, параграф 1, изменение 3 със устно изменение към него. Виждате текста. Добавя се базирано на равнопоставено партньорство за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 14 против, 4 въздържали се. Приема се. Разбира се, че се приема, не се отхвърля. Член 4, параграф 1, изменение 4, Чобо Ери, с устно изменение. Тук няма позиция. За, против, въздържали се, приема се. Член 5, изменение 14 на госпожа Балдакино, за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка 8, изменение 5, за, против, въздържали се. Ще направим проверка. Проверка по изменение 5. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 16 против, въздържали се няма. Изменение 6 на госпожа Балдакино. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на същата авторка за, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега гласуваме по проекта на предварителен доклад. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 3 против, въздържали се няма. Сега ще гласуваме за това дали да започнем преговори с съвета възоснова на този доклад. Съвета не е готов, обаче и аз мисля, че би трябвало да поискаме мандат в пленарна зала. Аз мисля, че можем да попроменим, да оптимизираме мандата, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 гласа за, 15 против, един въздържал се. Моето предложение не получи подкрепа. За да имаме мнозинство, трябва да имаме 26. Значи ще отидем в пленарна зала, за да поискаме мандат по това досие. Nous en venons au към точка 23. Предложение за регламент на съвета и парламента за изменение на регламент 718 относно политиката за капацитета на флотите на общността с оглед на на транспорта по вътрешните водни пътища. каботаж. Член първи, който разглежда член 8 в първоначалния текст. Имаме изменение 3 на докладчика за, против, въздържали се. Ще направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 гласа за, 18 против, въздържали се няма. Приема се. Изменение 11 на колегата Шрядер за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Член 1 второ тире на член 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, тире трето, за, против, въздържали се, приема се. Тире 4, изменение 7 на докладчика, за, против, въздържали се. Ще направим проверка, мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? 17 гласа за, 18 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. efficacité est limitée aujourd'hui. Днес не съм във върхова форма. Изменение 14 отпада. Не. Изменение 7 беше отхвърлено, затова гласуваме по изменение 14 на дебакер за, против, въздържали се, приема се. Тире 5, изменение 8 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15, нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 е недопустимо, отиваме на преамбилните точки. Номер 2, изменение 9, за, против, въздържали се, приема се. Преамбилна точка 6, изменение първо на докладчика, Става въпрос за техническа корекция. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Прембил на точка 7. Това отпада. стигаме до окончателното гласуване по целия доклад по електронен път, начало на гласуването, край на гласуването. 34 гласа за, 3 против, въздържали се няма. Становището на госпожа Штайнрук се приема. Bonjour. Et nous votons tout d'abord сега вече продължаваме по-нататък с темата освобождаване от отговорност. Алинея трета на комисията по целия бюджет. Алинея първа. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. След това точка 6, компромис А, внесено от 4 политически групи. За, против, въздържали се, приема се. Изменения 2 и 3 отпадат и с това поставям на гласуване цялото становище, начало на гласуването, край на гласуването. 34 гласа за, 3 има против, няма въздържали се, приема се. Сега преминаваме към точка 25. Първо 29 внася се корекция. Тук става дума за агенциите. е първа. Чава Еори. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това Анинея трета компромис 4 внесена от 4 политически групи. За, против, въздържали се, приема се. Сега целият текст ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 33 гласа за, 3 против, е, няма въздържали се. Така че и в този случай освобождаването от отговорност се приема. С това преминаваме към точка 25. Става дума за Европейската агенция за професионално обучение. Всъщност това е точка 26. 2. За, против, въздържали се, приема се. След това 3. 2 на Мариан Харкин. За, против, въздържали се, приема се. След това алинея 5. Устно изменение. The governing board failed to inform the parliament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 and power of the Parliament provided in the regulation. Това е новия текст. Има ли гласове против? Не. гласуваме за, против, въздържали се. Ще проверим чрез електронно гласуване дали ще бъде изпратен правилен сигнал към комисията начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 37 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Надявам се, че комисията ще разбере сигнала на парламента. Сега гласуваме общо начало на гласуването. Край на гласуването. 32 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се. С това преминаваме към точка 26, освобождаване всъщност освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година подобряване на условията на живот и труд. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 33 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се, така че приемаме освобождаването от отговорност. След това. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Алинея първа. Тук става дума за четири изменения амблок. Респективно едно изменение, което се отнася до 4 алинеи. Това е изменение, при което става дума за замяна на думата Eurofound Засягат се алинеи 1 до 4, за, против, въздържали се, приема се. Алинея 1, изменение 1 на Мариан Харкин. Алинея 3, също на госпожа Харкин, за, против, въздържали се, приема се. Алинея 4, изменение 6 на господин Шабайори, за, против, въздържали се, приема се. 5, изменение 8, за, против, въздържали се, приема се, но ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за, 15 гласа против и няма въздържали се. Приема се, значи. Сега гласуваме по целия проект за становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. 33 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се. Значи се приема. И сега преминаваме към последното гласуване за освобождаване от отговорност, точка 28, Европейска фундация за обучение, СЕДАФОП. Алинея първа. Изменение едно на госпожа Харкин за против въздържали се приема се. Изменение 2 също на госпожа Харкин по линия 3 също се приема. Алинея 5 компромиса, внесено от 4 политически групи за против въздържали се приема се. След това гласуваме по цялото становище електронно начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Тридесет един гласа за, 4 гласа против, няма въздържали се. С това освобождаването от отговорност е прието. След това Проект установище за Комисията по бюджети. Става дума за изводите, които трябва да се направят от преговорите по многогодишната финансова рамка. Алинея едно. Изменение едно на Джин Ламбърт. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това две компромис на три е, политически групи. Е, за, против, въздържали се, приема се. Линия 3. Е, за, против, въздържали се, приема се. 6 на Джейн Ламбърт. Е, също гласуваме. Е, за, против, въздържали се. И имам чувството, че нещата не протекоха добре. Не беше ясен резултата. Ще проверим, че с електронна проверка гласуваме по изменение 6. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 19 гласа за, 14 гласа против, няма въздържали се. След това 4-7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. След това алинея 8, Джин Лембърт, е, съвместим, за, против, въздържали се, приема се. Е, след това е, Алинея 5 на Джин Ламбърт. За, против, въздържали се, приема се. 10 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 11 на госпожа Харкин. Съвместим с 9 и 10. Приема се. След това 5, 11-12, Джин Ламбърт, Малика, Бенар Ату, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, компромис. Б внесен от три политически групи за, против, въздържали се, приема се и сега можем да гласуваме всички изменения блок. 16 до 30, а всъщност ми казват, че това не е възможно, ще трябва да гласуваме измененията по-отделно. Аз няма да посочвам а, сега отделните параграфи или не, само измененията. 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се за, 20 за, против. По 19 ще гласуваме още веднъж електронно. За, против, въздържали се, приема се.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 Искате ли, господин Тамасман да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по 22? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 13 гласа за, 16 гласа против, 3 въздържали се, значи се отхвърля.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 29 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Очудвам се, че е, отхвърляте тук. Става дума за правомощията за преговори на парламента все пак. Сега 20. Тук става дума за доклад по собствена инициатива. Дейност на тройката, е, ЕЦБ, комисията и МВФ в държавите по програмата за еврозоната. Е, това е доклад за който отговаря колегата Александър Серкъс. Мисля, че госпожа Естрела иска да каже нещо във връзка с правилника. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви попитам, да, искам да ви помоля да отеглите моето изменение, а именно 106, 116, 170, 185, 241 и 243. Благодаря. Режина Бастос. Благодаря, Режина Бастос. Госпожо председател, аз също искам да отегля някои изменения 109, 129 и 181. Благодаря. Има ли Други желаящи за заличаване на изменения? Не. Сега ще гласуваме по всички изменения. Параграф 1. Компромис Д. Четири политически групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Приема се. Параграф 3. Компромис F от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. След това 45 беше оттеглено. След това параграф 3, компромис С от две политически групи, за, против, въздържали се, приема се. След това все още 3 компромиса от три политически групи, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г от три политически групи, за, против, въздържали се, ще проверим чрез електронно гласуване. Компромис Г. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 8 гласа против и няма въздържали се. Виждате, че резултатът е съвсем ясен. Приема се. След това 50 беше отеглено. Пак е, отново по параграф 3, 51 е, вече се покрива. Стигаме до параграф 4, компромис Х от 4 политически групи, за, против, въздържали се, приема се. След това 4 компромис и от 3 фракции за против въздържали се приема се. 69 беше оттеглено, значи следващото на госпожа Цубър и господин Мърфи 70. Отхвърля се. След това 4 компромиска, 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. След това, след 4, 72 отпада. След това компромис Z, S, извинете. За, против, въздържали се, приема се. След това Йод от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. След това Параграф 5. Компромис Л. Четири политически групи. За, против, въздържали се. Приема се. След това 5. 87 на Мърфи и Цубър. За, против, въздържали се. Отхвърля се. След това 5. Компромис ФФ на три политически групи. За, против, въздържали се. Приема се. След това 5. Е, компромис е, В от три политически групи за против въздържали се приема се. Има ли проблем? Докладчикът. Моля, говорете в микрофон. За съжаление, ораторът не ползва микрофона. Председателката, всичко е в наред. Преминаваме към 5.90 на госпожа Цубър и господин Мърфи. За, против, въздържали се, отхвърлят се. След това компромисте от три политически групи за против въздържали се приема се. След това 6 компромис М от три политически групи за против въздържали се отхвърля се. След това 6 Параграф 6. Изменение 95 отпада, значи преминаваме към параграф 7. Компромис Н от 5 политически групи. За, против, въздържали се, приема се. След това алинея 7, компромис О от 4 политически групи, приема се. След това 106 на госпожа Естрела беше оттеглено това изменение и с това Преминаваме към параграф 8. Компромис П от 4 политически групи. За, против, въздържали се, приема се. Много сега отпадат и с това стигаме до 112, пак в параграф 8, Мърфи Цубър, за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 беше оттеглено и след това Параграф 8. Компромис У от три политически групи. За, против, въздържали се, приема се. След това параграф 9. Компромис Ку. Четири политически групи. За, против, въздържали се, приема се. След това по заглавието 125 за против въздържали се приема се. След това 128 на госп... Извинете, председателката се коригира 127 на господин Мърфи, госпожа Цубър, за против въздържали се, отхвърля се. 128 на господин Попакис приема се, 129 беше оттеглено и сега преминаваме към 131 госпожа Силвана Рапти за против въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. По 131 гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. за, 15 против, няма въздържали се, приема се. 132 на Мари Корнелисен, за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 на докладчика за против въздържали се отхвърля се. 134 господин Попаки за против въздържали се приема се. След това параграф 9 компромис Р 4 политически групи за против въздържали се приема се. След това 142 ЦУБър за против въздържали се Отхвърля се. 145 Мърфи Цубър за против въздържали се. Отхвърля се. 146 същите за против въздържали се. Отхвърля се. Параграф 12, 147 Мърфи за против въздържали се отхвърля се, 148 Костело за против въздържали се приема се. Параграф 13, 149 е, отпада, след това 152 прието за против въздържали се приема се 153 за против въздържали се отхвърля се след това 13 компромис Y 4 политически групи за против въздържали се приема се 155 на прието на Серджо прието разделно гласуване Гласуваме по първа част до здравеопазване на всички за против въздържали се. Приема се. Втора част за против. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по втората част. Начало на гласуването, край на гласуването. 20 за, 16 против. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 госпожа Харкин за, против, е, въздържали се, приема се. 157 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 158 е, отпада, след това 159 на госпожа Естрела не беше оттеглено. Гласуваме в две части. Първа част за. Без бележката под линия за, против, въздържали се, приема се. Втора кой е, иска бележката под линия, за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 16 е, за против въздържали се приема се, това е компромис В, след това 17 164 за против въздържали се отхвърля се, 163 басто за против въздържали се приема се, 165 Костело за против въздържали се приема се. 167 Мърфи Цубър за против въздържали се Отхвърля се. 170 беше оттеглено. След това преминаваме към параграф 18. 176 на докладчика с устно изменение. Имате ли възражения срещу устното изменение? Не. Гласуваме по 176 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме електронно по 176. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 17 за, 18 против, 2 въздържали се. Не се приема. Отхвърля се. 177 на Инес Цуберк за, против, отхвърля се. 178 на Мърфи за, против, отхвърля се. 181 Бастос за. А, да, извинете. Отхвър... Оттеглено. Оттеглено. 182 а, за, против, приема се. 183 отпада. 184. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 185 на изстрела е оттеглено. 186 разделно. Гласуване се иска от НП. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Останалата част от текста за, против, въздържали се, приема се. Чуват се гласове от залата. Добре, проверка на гласуването по втората част на 186-то изменение. Мона пивоте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 17 за, 19 против, прави сте. Отхвърлено е изменението. Е, параграф 19 от 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се. Да, трябва да гласуваме 187. За, против, въздържали се, отхвърля се. 193 над Зубер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение CC на три групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19. Три изменения на ЦУБЕР. Може ли да ги гласуваме анблок? Благодаря. За. 195, 6 и 7. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис ББ, параграф 20. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 20. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204. Извинява се председателката. Стигаме до 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. А, J'avais les yeux qui louchaient alors. Tout le monde a pu voter. Всички ли гласуваха? 30 за, 7 против и 0 въздържали се. 215 отпада. Параграф 23. Най-напред има изменение за заличаване, внесено от Фил Бенион. Това е изменение 216. Кой е за? Махането на параграф 23. Против, въздържали се, отхвърля се. Значи можем да гласуваме компромис ДД на три групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 24. Компромис е Е. За, против, въздържали се. Приема се. Après le paragraphe 24, amendement 220. 227 изменение за. Против въздържали се. Отхвърля се. 228 на докладчика за. Против въздържали се. Приема се. 233 изменение. На Мърфи за. Против въздържали се. Отхвърля се. 235 на Корнелисен за. Против въздържали се. Приема се. Не, ще проверим. Проверка на последното гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 29 за, 4 против, 2 въздържали се. След това компромис ГГ на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 237 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 239 всъщност се включва в компромиса. 240 на Корнелисен за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 е стрела за. Не, отхвърля. Е, то се отменя. Оттегля се. 242 на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 243 също е оттеглено. 244 Корнелисен за. Против въздържали се. Кой е за 244-то изменение? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Franchement, Да, ще проверим. Но ви уверявам, че ако гледате от моята позиция, както и да е, проверяваме. Вярно, че днес действам с забавени темпове, но и други действат забавено. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за. 7 против. 0 въздържали се. И така. Госпожа Корнелисен се радва на голям успех. Печели. Така стигаме до визите. Е, от 1 до 33. За, против, въздържали се, приемат се. Сега, след точка от преамбюла А, Изменение 10 на Цубер, т.е. извинява се председателката. След виза 1Б. Но, après le виза 1, l'amendement... След виза 1, из... след виза 1, изменение 1 на Корнелисен за, против, въздържали се, още веднъж печели госпожа Корнелисен. Така стигаме. След точка от преамбюла А до изменение 10 на Цубър. Пак се правят уточнения. Okay, няма Това е кадър Moi, je vous jure, pas que moi qui suis pas au clair aujourd'hui. Уверявам ви, че днес май никой не вижда ясно. Изменение 3 на докладчика след виза едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И сега ще ви кажа нещо. Изменения 7, 8, 6, 5 и 9 отпадат. Съгласни ли сте? Да, добре. Но след виза А трябва да се гласува все пак изменение 10 на Цубер за, против, въздържали се, отхвърля се. След виза А 11, 12, 13, 14 изменение отпадат. Не, 13, до 13. 14 на Цубер за, против, въздържали се, отхвърля се. Съгласни ли сте? Пак, изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Съгласни ли сте? Съгласни сте. Точка от преамбюла Б. Изменение 16 на Костело. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това С. Изменение 7 от Костело. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 на Костело. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това 19 изменение. За. Против. Въздържали се. Въздържали се. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Точка Г от преамбюла. Компромис Б. За. А вие, либералите, няма ли да гласувате? Айде да проверим. 19-то изменение. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 21 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. Компромис е, Б. По точка от преамбюла Г латинско. От 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. След точка от преамбюла Х, изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 на Беньон за, против, въздържали се, приема се. 28 на Корнелисен за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 на Мърфи за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 на същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Подлагам на гласуване доклада в цялост. Това е докладът за е, социалните аспекти на ролята и дейността на тройката. Начало на гласуването. Гласувахте ли край на гласуването? 27 за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравяваме нашия докладчик! Donc manifestement, on peut dire qu'il n'a pas perdu la main. Който не изпусна нещата от ръце до край. Сега приключваме с гласуването. Моля за тишина.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 Chers collègues. колеги, можем да възобновим работата, защото дойде докладчицата. Но имам и а, лоша новина. След това ще трябва да прекъснем отново заседанието защото бяхме предвидели много повече време за гласуване. Всичко това е по вина на Алехандро Серкас, който още веднъж показа какви са преговорните му възможности, преговорния му капацитет. 244 изменения трябваше да се гласуват по-отделно, но той успя да се справи, да предложи и приеме компромиси и много по-бързо свършихме. Затова след като разгледаме сегашната точка, е, ще прекъснем още веднъж заседанието, за да изчакаме е, поканените оратори. Значи сега точка 16. Трябва да да обменим становища по текст, за който не сме говорили отдавна. Но той е от основно значение. Става дума за текста за условията за влизане на територията на Съюза и за пребиваване на граждани на трети страни при прехвърляне на служители в рамките на една група предприятия. Тук е, работим в сътрудничество е, с Комисията по е, граждански свободи. Дали сме мандат на 5 декември 2011 година за водене на преговори, което ще рече, че тази задача, това досие бая отлежало. Разбирам, че през цялото време то е било в спящо състояние, защото е, са чакани е, преговорите в съвета за командироването на работниците и тяхното приключване. От тук и това голямо забавене. Но сега нещата вече се движат и давам думата на нашата докладчица, госпожа Ия Консари, да ни каже кое докъде е стигнало, как е минала тристранната среща вчера – Сария Сая от НП, е, Хирш от е, либералите, е, Елизабет Шръдер от зелените, Томас от ГУЕ и Роже Албер от групата на консерваторите съставляват нашия преговорен екип. So, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Както заявихте, вчера се прояви е, се проведе последната среща в рамките на тристранния диалог, е, аз заедно с е, всички докладчици в Сянка работих усилено, за да стигнем до споразумение с съвета. Трябва да кажа, че съвета не прояви конструктивизъм. Комисията беше по-склонна да се търси компромис. Както знаете, Първоначалната ни позиция беше да има равнопоставено третиране за работниците по силата на ИКТ, наред с всички останали мигранти. И съответно трябваше да има преразглеждане на законодателството за командированите работници. Мандата беше категоричен и повечето от групите в нашата комисия го бяха подкрепили. Ние бяхме от самото начало за работа в дух на, на откритост. Бяхме отхвърлили някои принципи и поискахме от съвета да приеме поне принципа за равнопоставено заплащане по силата на член 14, като предвиждахме да има отчитане и на други условия, като условията на труд, работното време и безопасността. В член 5 има позоваване на критериите за достъп и съвета се позова на този член, когато говори за заплащането. По силата на критериите за приемане, работника не може да отстоява своите права пред съд и не може да се ползва от пълни права. Искаме да напомним, че менеджерите, обучаващите е, никога не са ниско квалифицирани работници. Това не трябва да се забравя. Както вече казах, критериите за приемане са свързани с правото на съгласие. Съвета прие преформулировка на преамбилна точка 11, но сега има още по-голяма неяснота, а ние се борехме за внасяне на, на яснота. Мисля, че като цяло досието в момента внася неяснота съвета не полага усилия да се намери компромис. С тази оговорка искам да попитам комисията какъв сигнал аз като докладчик трябва да изпратя на председателството. Ние като комисия трябва да решим дали това е добро основание за приключване на преговорите – или смятаме, че съвета трябва да положи още усилия. Нямаме много време и има сериозен риск досието да бъде отложено за след изборите. Искаме да постигнем споразумение с съвета, но съвета трябва да го приеме. Аз искам да благодаря на всички докладчици в сянка за подкрепата в последните тежки седмици на работа. Тоест, преговорите продължават. При е, сезонните работници е, регистрирахме пълен успех. За командированите работници нещата вървят добре, а сега чувам, че е, е ходът е, на преговорите не е добър. Сега Сари Есая и след това който иска да се изкаже. Просто попълвам списъка на желащите да се изкажат. Есая, Хирш, Шредер, Серкас. За този, за, за сега толкова. You, Благодаря, госпожо председател. Аз бих подкрепил подкрепила казаното от госпожа Яконсари, докладчика. Преговорите бяха изключително тежки в последните няколко седмици. Затруднението идва от там, че имаме споделени правомощия, а досието е изключително важно. То засяга основната част от нашата работа. Аз искам да благодаря на Алиса и на другите докладчици в сянка за работата. Наистина положихме всички усилия. Мисля си, че нещата забуксуваха, когато за започнахме да прехвърляме възнаграждението към член 5. Само, че това не е от нашите компетенции. Тук се засягат правомощията на комисията Либе. Макар, че ние се занимаваме с възнагражденията. От техническа гледна точка обаче сега е много трудно да се направи нещо, защото съвета не е готов да се откаже от своята позиция. Ето защо трябва да видим сега кое е по-важно. Дали да приключим работата по досието в рамките на сезона, тъй като сме поставени под сериозен натиск от към време, или да се опитаме да намерим по-добро решение. Странно е, че в хода на преговорите председателството работи така, че се отказа от някои компромиси, направихме крачки назад и това внесе объркване. Вчера разгледахме новия текст на член 5, тази сутрин разгледахме декларацията на комисията. Разговарях с хората от моята политическа група за това какво трябва да се направи. За момента искаме да продължим с преговорите, защото на карта са заложени и още два въпроса двустранните споразумения и въпросите свързани с социалната сигурност. В заключение, трябва да кажа, че е изключително важно, според мен поне, да приключим работата. Не знам обаче каква ще е цената, която нашата комисия трябва да плати. Ако ще трябва да определяме приоритети и ако ще обсъждаме дали трябва да се отхвърли цялостната стратегия, аз не бих отишла толкова далеч. Да се откажем от всичко, не, не съм съгласна. Но от друга страна, тези текстове не ни харесват, както каза Елиса и на точка 11 не внася никаква полза. Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика. Преговорите бяха тежки и се радвам, че именно НП вчера още веднъж е, изрази желание да сътрудничи, защото според мен е изключително важно в случая да се постигне споразумение с съвета. Мисля, че това е правилният въпрос, който трябва да си поставим. Със сигурност не може да се каже, че ще бъдем 100% доволни, но мисля, че би било погрешен сигнал, ако ние не доведем до край преговорите. Ние преговаряме от година и половина, вече почти две години и мисля, че нещата няма да се подобрят. Така че става дума за различни оценки, за различни изходни точки. И накрая основната посока, а именно, че искаме съвсем ясно по отношение на емиграцията от трети страни, по отношение на командиравани работници да се постави европейски знак, европейски сигнал, за мен това е по-важно и ние искаме да се приключи това непременно, въпреки, че не винаги нещата са оптимални, както ние бихме ги желали. И за това като либерал, като член на групата на либералите, аз не мисля, че нещата ще станат много по-добри, но ще трябва да постигнем споразумение с съвета, за да можем да сложим край на тези преговори и ясно да покажем, че ние като европейци, като Европейски парламент сме способни на действие и че за нас тези теми са от изключително важно значение. Елизабет Шретър. Елизабет Шретър. Аз седа тук, защото в нашата политическа група оценяваме последните резултати. Познавам това от комисията Либе. Съжалявам, а всъщност аз се грижа за тази тема в Комисията по заетост. Накрая трябва да си отговорим на въпроса за какво изобщо ни е цялото това нещо. Дали внася подобрение? Има определени групи, които и имат много големи трудности да преминават от една европейска страна в друга и ние искаме да намалим тези трудности. Не искаме обаче да даваме на тези хора по-лоши права в кавички. Точно това се получава. Е, ако нямахме тази директива, е, щяхме ли да имаме е, по-добри права? Е, мисля, че не. И мисля, че точно това е основният момент тук. И Имаме внесено малко подобрение в последното предложение, но това влушава нещата. Ще прочита съвсем ясно. Вие всъщност получавате много по- слабо защитени права. Всъщност става дума за директива за свободно движение, а не за свободно движение на услуги. Всъщност тук имаше права на работници и в Freedom of Services в договора мисля, че това съвсем не е възможно. Това е тежка конструкция и ние имаме е, един друг триалог и виждаме колко трудно вървят нещата там. Обаче сега е, пак сме в тази сложна конструкция. Една група, която попада съвсем ясно в е, свободата на движение на хора и на това се базира директивата, сега вече се получава едно смесване. Според мен в правно отношение това е изключително сложна конструкция и ще ни даде е, много повече проблеми в бъдеще. Реално за тези хора, които са за засегнати от този текст, да. Нека да погледнем съвсем трезво. Защо трябва да гласуваме сега за директива, която влушава положението на тези хора? Това е въпроса, който трябва да си зададем. Какво им носи този нормативен акт? Ако го нямахме, нещата ще да бъдат по-прости. Ясно е какви са техните права. Имат същите права като работниците, свободно движение. И точно това е, е точката, в която сме критични. Ние не казваме, че имаме напълно завършена позиция, но не виждаме тук допълнителната полза и в последния текст на съвета. След това, това тази декларация става дума за двустранните договори, те съществуват. Например, е, между Испания и Мексико – там има двустранни въпроси, някои неща са уредени. И сега те ще трябва да бъдат подложени на проверка възоснова на директивата, т.е. разпоредби, които са много по-добри, сега ще трябва да се проверяват от гледна точка на директивата. И така разбирам тази декларация на комисията. За мен това е абсолютно е, абсурдно да се проверява дали разпоредбите не са прекалено добри. Всъщност е, става дума за е, изплащане на пенсии в Мексико или изплащане е, на е, други е, средства за, в Мексико. Това е всъщност причината за тези двустранни, основата за тези двустранни е, спогодби. С тази директива обаче ние усложняваме нещата и лишаваме хората от някои права. Така че аз мисля, че тази декларация не е достатъчна, защото по принцип тя е, усложнява най-важните случаи. Хората попадат в по-лошо положение и добри двустранни договори се поставят поставят под въпрос. Ние ще дискутираме това през следващите часове, но мисля, че е, съмненията са все още много големи. Алехандро Серкас. Благодаря. Съвсем накратко и е, се надявам, че ще бъда ясен. Първо искам да благодаря на Лиза. Тя извърши много работа, беше изключително гъвкава в позицията си. Искам обаче да посоча, че до сега не съм преживявал такива странни преговори, като първо се отхвърлиха всички предложения на парламента, не само първоначалния е, мандат, но и всички останали, които е, е крачка назад. И сега, е, според мен, това не са истински преговори. Просто там има опит за налагане на собствената позиция и ние не можем политически да приемем това. В правно отношение това е наистина крачка назад. Ще доведе в бъдеще до по-голямо объркване. Член 14 да се заличи и да се включи текста в член 5, това означава е, пренебрегване на работата на нашата комисия и на правата на работниците. Това е, означава, че в крайна сметка предприятията ще могат да действат по собствено осмотрение. И е, може би ще трябва да се водят преговори с Комисията по правни въпроси или с Комисията Либе, защото в случая вече много се отдалечаваме от равното третиране, което искахме и мисля, че директивата за командированите работници тук, да, опитваме се да внесем поправки, но съветът не иска да е, направи отстъпки. Социалистите казват, при тези условия ние не можем да приемем, защото това означава, че ние ще се изправим срещу чисто правни, политически и други аргументи и е, срещу нашето достоинство като парламент, защото в крайна сметка този проект ще бъде лишен от всякакво съдържание е, как тогава следващия състав на парламента ще преговаря на е, равно поставена начала. Не може в последния момент да се налагат неща на парламента. Е, групата на социалистите е против и ще гласува за една директива, която в член 14 е, не в е, съображение от преамбюла, предвижда равно третиране, така че работниците да могат да дират по съдебен ред правата си. Благодаря. Дерек Кларк. Благодаря, госпожо председател. Не ме вълнуват толкова подробностите по това досие е, и не ме вълнува въпроса за командированите работници. По-скоро ме притеснява една тенденция, която се затвърждава тази сутрин. Гражданите на трети страни не могат да имат пълни права е, и права на преместване в Европейския съюз. Това отговаря на един документ, който се получи през април миналата година. Там се казва, че когато дойдат българи и румънци е, в някоя страна от Съюза, първо трябва да се дава работа на тях, а не на граждане на трети страни. Е това не е ли враждебно отношение? Макар че аз не искам да, да бъда враждебно настроен. Ние в Европейския съюз в миналото командвахме една четвърт от населението на света. Империите вече ги няма и аз не пледирам за империи, но всички тези страни доброволно в последствие се присъединиха към британската общност, оглавявана от нашата кралица. И мисля, че тъй като ние сме били колонизатори в тези страни, то дължим на тези хора много повече, отколкото на други граждани на Европейския съюз. Ние не сме малка страна. Като територия сме малки, доста гъсто населени сме. И въпреки всичко, регламенти като този ще ни заставят да приемаме хора от Европа. А аз вече казах, че смятам, че ние сме задължени спрямо онези страни, които сме колонизирали в миналото. Ето защо мисля, че досието е изключително погрешно, стратегията е погрешна, Великобритания трябва да контролира своите собствени е, граници и ние трябва да можем да определяме бъдещето на своята страна. Трябва да се обърне внимание на това, което казах през април. Тук се задават основите на една дискриминация, непозволена по договорите и аз искам да благодаря за думата и да попитам защо се дава възможност тази дискриминация да продължава. Дам думата отново на докладчика. Благодаря. Разбирам какво казвате. Искате да подновим преговорите и да се придържаме към мандата, който ни е даден от комисията. И да заложим естествено на равнопоставеното третиране. Това днес никак не е лесно. Ще положим всички усилия. Нека да кажа, че според мен би трябвало да се опитаме да постигнем компромис. Много е важно парламента да не се бави тук и да не отлага приемането на тази директива. За да се случи това обаче ще трябва да се водат разговори с съвета и аз започвам веднага. Благодаря. Не знам дали господин Кларк ви подкрепя напълно. Разбирам, че има подкрепа и се надявам тя да продължи да съществува така, както имаме подкрепа при командироването на работниците. Мисля, че почти всички групи, всички групи всъщност подкрепят докладчика, за това той да отсто... тя да отстоява комисия... позицията на комисията по заетостта в преговорите. Надявам се, че ще бъде постигнат е, компромис с по-добро качество от това, което ни се предлага днес. Добре, приключваме с тази точка от дневния ред. И ви е, припомням, че в 11.30, макар сега да спираме работа, ще изслушаме изказвания за едно много важно изследване, което сме поръчали на нашите служби – Бихме е, искали е, да се направи оценка на ползата от създаването на минимална застраховка срещу безработица в общо европейски план като автоматичен стабилизатор на пазара на труда. И е, ви приканвам в 11.30 да се върнете отново тук, за да чуете резултатите. Искам да се извиня на преводачите, е, тъй като е, не е приятно да има такива прекъсвания и в тяхната работа, но пак казвам, обвинявам за това нашия докладчик Алехандро Серкас. Hindus Благодаря.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

Chers collègues, колеги, обръщам се към вас. Благодаря на Елизабет Шредер, че е тук. Знаем, че подобни прекъсвания никога нямат добър резултат. Но ето сега ще се занимаем с едно изследване, поръчано по решение на координаторите. На 13 март миналата година координаторите се споразумяха да замолят а, отдела а, за оценка на допълнителните ползи, да проведе такова проучване за това какво струва на Европа липсата на минимална застраховка срещу безработица в еврозоната. Преди да дам думата на четиримата ни експерти, които ще ни запознаят с двете направени проучвания в тази връзка, ще припомня, че това изследване е по следствие от инициативите ни е, финансирането на пилотния проект за отговорността на Европейския съюз. Днес е, сме в контекст, в който е, вече можем да осъществим тази инициатива, до сега не можехме. И въпреки забавянето, все пак лансирането на инициативата е навременно. Защото сега сме стъпили на пътя към истински економически и паричен съюз. Според договореното, ще ви дадем 15 изслед... минути за всяко е, проучване. Започваме с първото проучване, което ще ни бъде е, представено от името на СЕПС, Центъра е, за изследване на европейската политика. Миралав Беблави и Илария е, Мазели са нашите експерти. Надявам се, че не сбърках много при произнасянето на имената. Давам ви думата за 15 минути да представите това първо проучване. Благодаря, госпожо председател, за така направеното въведение. Искам да добавя, че за пръв път се явявам пред комисия на Европейския парламент и това е е, много интересно за мен, е, защото аз съм е, не само представител на СЕПС, но и съм бил депутат в Словакия, така че е много интересно сега да се явя в парламент от другата страна. Е, искам е, да ви запозная с една елементарна симулация, която направихме, за да разберем какво струва на Европа липсата на застраховане срещу безработица. Най-напред е, ще ви запозная с потенциалните економически предимства на тази безработи... застраховка срещу безработица може е, да преодолее липсата на координация. Е, малки са економиките в Европейския съюз или по-голямата част от тях и затова при фискален шок всяка е, национална администрация се изкушава да не предприема най-ефикасните мерки националното правителство поема разходите от тези мерки, а се облагодетелстват другите економики. Така че в случай на шок може да има по-логична реакция, ако има такава застраховка. Другия, това е основният аргумент за економическа болза в дългосрочен план. Вторият аргумент е свързан с економическата криза. Засегнатите страни бяха много ограничени от към възможности за финансиране финансиране. И тук един европейски механизъм може да допринесе за смягчаване на последиците. Трето и не на последно място, подобна застраховка ще улесни през граничното движение на работната сила. Това са економическите ползи. Има и политически предимства, но тях ние не можем да обсъждаме като економисти. По-скоро политиците ще ги обсъдят. Те са свързани с по-социалния характер характер на Европа и с социалната роля на Европейския съюз. Направихме четири симулации в полза на вашето искане. Сравняваме два основни модела. Първият е за хармонизирано обещетение за безработица в Европейския съюз. Събират се пари от всички участващи страни и Европейският фонд всяка година отпуска на всяко правителство сумите необходими за изплащане на обещетение. Това е частично заместване на националните системи за защита в случай на безработица от европейска система. Е, и от това могат да се ползват гражданите навсякъде. Е, другият модел е катастрофичната застраховка за безработица с е, по-различен характер – да се плащат пари на националните правителства само при голям шок. Т.е. националните системи за закрила, социална закрила и обещетение остават да съществуват, но в случай на шок Европейският фонд ще отпусне средства на националните правителства, засегнати от този шок, за изплащане на обещетение. За това наричаме този модел, модел на катастрофичната застраховка или застраховката срещу безработицата като злополука. Какви са вариантите? Основният вариант е системите да продължат да функционират както сега. Но в почти е, всички варианти това ще доведе до дълги периоди, необходими за трансфер на средства от една държава членка в друга дори е, при е, трайната и при структурната безработица пак ще бъдат дълги сроковете. Затова ние сме помислили и за други варианти с е, по-голяма бюджетна неутралност, подобно на моделите, които съществуват в САЩ. Е, вариант Б е, е да се направи така, че никоя държава да не трупа все по-големи дефицити спрямо системата а е, да Е, има фактори, които възпират натрупването на, на дефицити. Значи симулацията сме разработили ретроспективно от 1999 до 2012 година. Избрахме тези две години като начален и краен срок, защото има наличие на данни и освен това и поради символното значение 99-та година е първата година на физическо съществуване на еврозоната. Тогава започна физическото съществуване на економическия и валутен съюз. Опитахме се да симулираме как биха се развили нещата, ако от 99-та година съществуваха такива застраховки срещу безработица на европейско ниво. Не сме взели предвид и всички вторични фактори, които биха имали значение, за да не се осложнява е, прекалено много моделът. Нека сега поясня по-задълбочено двете предложения. Първо, хармонизираната европейска застраховка за безработица би предполагала да се обхванат 75% от работниците, останали без работа за по-малко от една година. Знаете, че нашето проучване е свързано и с доклад. Това е по-висок процент, отколкото в повечето европейски страни. В Белгия процентът е над 75%, обаче при повечето европейски държави е, обхванатите работници са под 75%. Значи, е, ние предлагаме 40% е, от брутното обещетение, общия, от, брутната престация, която получават работниците, а не само трудово възнаграждение да, бъде да бъдат изплащани като обещетение и това да се продължи в 6 месеца. 6 месеца да продължи това изплащане. Предлагаме 0,5% от общото възнаграждение от общата сума, която получават работниците, да се отчисляват като вноска, за да се попълва фондът. Катастрофичната застраховка се отключва от съвсем различни фактори. Това е вторият модел. да надвиши безработицата, е, така наречената естествена безработица в страната е, с повече от 2%. Тогава фондът ще изпраща средства на съответната държава, само ако естествената безработица е превишена с повече от 2%. И тук предлагаме аналогична формула, както в първия модел, за да има по-голяма сравнимост. Тук ще има много по-малки постъпления, защото системата ще е много по-ограничена. Всяка държава членка ще трябва да внася само една десета от процента от своя БВП годишно, докато фондът натрупа 0,5% от брутния вътрешен продукт, след което вноските се прекратяват и само ако сумата във фонда спадне под 0,5% от БВП, тогава започват да внасят отново. Ето сега резултатите от симулацията в двата случая. Ето, виждате веднага разликата между двете системи от към годишно, от годишните разходи. Значи, синята линия показва как ще изглеждат разходите при модела на хармонизирана застраховка за безработица. Този модел е много по-скъп и много повече работници ще се обхващат. До 0,4% от БВП трябва да се внасят в тежки времена. При катастрофичната застраховка средно много по-малко ще е необходимо да плащат държавите членки. В добри времена нищо няма да струва практически тази система защото няма държави членки е, в е, е, криза, докато при криза има известно нарастване, така устремно. Ето, годишния и кумулативен баланс пак на европейско ниво, сравнение между двата модела, при катастрофичната застраховка – има много по-висок кумулативен баланс, защото е, сме предвидили изискване от 0,5% от БВП. Не е необходимо да съществува такова изискване, но много по-лесно е, е да се постави изискване, за да не се налага държавите членки да плащат повече, когато настъпи кризата. Е, при хармонизираната застраховка кумулативният баланс е много по-нисък в средносрочен план а, обаче горе-долу нещата а, се уравняват. А, в добри времена има повече излишък, в тежки времена има повече недостиг, но контрацикличността е много ограничена и това е положително. Ето следващия транспарант, стабилизационните възможности – За тези 14 години е, вноските на държавите членки е, без полученото изглеждат така. За реално загазилите страни катастрофичната застраховка наистина е, предлага доста голям обхват дори за балтийските страни е, размерът е 1 до 2% от е, БВП и е, това е вярно и за някои други държави. Тоест, при катастрофичната застраховка наистина можете да разчитате на защита в криза, макар и не можете да, да не можете да разчитате на такава защита и извън е, кризата. Ето някои е, интересни е, случаи. Латвия, това е нещо като пример. Годишния баланс за Латвия и в двата случая е уравновесен. И след това има много тежки показатели във времето на кризата, защото имаше стимули за контрацикличност. Кумулативния баланс също навлезе в отрицателни стойности, въпреки че след това настъпи възстановяване по причини, които ще обясня по-късно. Испания е друг интересен случай и тя много се възползва от помощ в тези критични моменти. Виждате, че и в двата варианта, и при годишния баланс, и при кумулативния баланс, Испания има много голям дефицит спрямо системата. Това са два конкретни случая. Е, в нашето проучване има и много други е, случаи, като сме посочили кои държави ще бъдат нетни ползователи и кои нетни контрибутори. Повечето страни можете да поставите повечето страни е, в е, е, положение сравнително уравновесено. Нито са нетни контрибутори, нито са нетни вносители. Австрия и Холандия, например, може би ще бъдат вносители, защото през последните 14 години не са били поразени от криза, сериозна криза. А в Испания трябва да се има предвид, че безработицата е много голяма, така че тя може би също няма да бъде вносител. Сега направо на следващия транспарант преминавам. Как да се избегнат постоянни трансфери? Това, което предлагаме при вариант Б, са мерки за ограничаване на перманентните трансфери с много елементарен механизъм. След като кумулативният дефицит, на една страна за всички години надхвърли 1% от БВП, т.е. след като страната е изтеглила повече от 1% от БВП, тя трябва да започне да внася повече, за да може да ребалансира вноските си. Трябва да кажа, че тук почерпихме модел от Съединените щати. Пример от Съединените щати, системата там е много сходна. Това а, не е механизъм за трансфер, а механизъм за уемане на ударите, на шоковете. В вариант А това не е възможно, в вариант Б обаче е възможно да симулирате такова развитие на ситуацията, така че можете да изберете сами кое предпочитате. И сега съвсем накратко заключенията. Ние сме е, изходили от Европейския съюз, а не от еврозоната е, в своето проучване. Е, защо? Защото повечето страни, включително и тези еврозоната, извън еврозоната, има стабилизационни мерки. Освен това, е, членството в еврозоната е движеща се мишена, ако мога така да се изразя. Естония, Латвия са новоприсъединили се. Е, тъй, че е, много скоро всъщност резултатите за Европейския съюз ще съвпаднат с тези за еврозоната. Извън еврозоната, Великобритания и Полша са двете големи економики. Е, естествено, е, е, че е, разликата проистича главно от Великобритания, защото Полша няма толкова голяма вноска в бюджета на Европейския съюз. Предлагаме задължително участие. Тоест, ако се избере един от двата модела, държавите членки да не могат да упражняват така наречения опт out. Или приемате системата, или не я приемате и тогава всички участват, ако я приемете. Ние предлагаме е, да е, се използват като показатели е, разликите в стоеността на безработицата или това при катастрофичната застраховка или краткосрочната безработица при хармонизираната система. Не трябва да се взимат фактори от рода на това, че Испания или Словакия имат много по-голяма структурна безработица от Великобритания, а целта ще бъде да се абсорбират шокове настъпили внезапно. За това предлагаме тези показатели. Фискалните правила и постигането на баланс в економическия цикъл, тук вече загаднах и обясних, че се е, опитваме е, да е, не допускаме това страните прекалено много да черпят от фонда. Те не могат да черпят повече от 1% от БВП. И на ниво агрегирани резултати няма да настъпят кой знае какви разлики в състоянието на страните. Ако погледнете Съединените щати, не няма големи разлики в вноските, обаче е, страни като Испания сега могат да се ползват много повече, в бъдеще това може да е друга страна. Това е не толкова въпрос на економическа стабилизация, колкото на политика. И е, третия транспарант диапозитив за нашите заключения. Е, приходите. Ние е, предлагаме е, приходите в фонда е, да е, постъпват от облагане на работната сила. 0,5% от номиналната сума, която получават работниците. При катастрофичната застраховка националното правителство извършва финансиране на фонда и предлагаме да има обща вноска от страна на държавите от гледна точка на нейния размер, разбира се. Тук той може да бъде определен е, в зависимост от различни съображения. Последното, което трябва да се запитаме, е дали трябва да има европейски стандарти за е, обещетенията при безработица, единни стандарти, е, при нас, е, в нашия хармонизиран модел, Европейският съюз определя правилата, според които ще бъдат изплащани обещетенията на работниците. И всеки гражданин, който отговаря на условията, ще трябва е, да получи обещетение. Някаква хармонизация ще има, защото правилата се задават на европейско ниво. При катастрофичната застраховка е друго. Защото катастрофичната застраховка е, се активизира, когато има голям шок и трябва да се облегчат фискалните ограничения на правителствата. На единия край на спектъра можете да кажете на правителството похарчете прави... парите както искате, от друга страна можете да обвържете изразходването на средствата с много условия. Това е въпрос на политически избор. Нашата препоръка е частична обословеност да има. Т.е. да се каже на правителствата, за да няма ам, цикличен ефект, а да се увеличат контрацикличните ефекти. А, изразходвайте тези средства само за борба с безработицата и за насърчаване на заетостта. Благодаря ви, зная, че съм ограничен във времето, за това ще спра сега с изказването си и ще отговоря с удоволствие на въпроси. Благодаря предлагам веднага да чуем другото проучване. Е, така ще можем да сравним двете. Е, предполагам, че е, въпросите ще се отнасят еднакво и до двете проучвания. Второто проучване е осъществено от центъра ЦЕФ, Център за европейски економически изследвания в Манхайм. и от католическия университет в Лъвен, Белгия. Имате и вие думата за 15 минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че ни поканихте в Европейския парламент, за да представим нашето проучване за тази схема за осигуряване при безработица в еврозоната. Искам да представя в началото основните аспекти на моята презентация. В началото ще представя някои доказателства за защитата на доходите по силата на националните системи, такива каквито те бяха преди началото на економическата криза през 2007 година. Мисля, че това е изключително важно, като си има предвид, че искаме да разберем дали ще има полза от обща европейска система на осигуряване при безработица. Ето защо трябва да видим доколко добре работят националните системи. На следващо място ще представя евентуалните характеристики на общоевропейската система за осигуряване при безработица. Ще взема повод от това, което каза Миро ще говоря за системата, ние говорим за еврозоната, а не за целия Европейския съюз, защото механизмите на системата биха били едни и същи, независимо дали става въпрос за еврозоната или за Европейския съюз. Стигам след това до основната част на моята презентация. Един експеримент на симулация и основните резултати. Мисля, че ползата от нашето проучване е, че ние представяме микроданни от домакинствата. Това показва, че ние можем да отчетем хетерогенността на домакинствата и в страните от еврозоната и извън еврозоната. Това е изключително важно, за да разберем за какво точно става въпрос. Има доказателства и то сериозни, че домакинствата са изключително различни по своя характер и харчат своите пари за изключително различни цели. И ето защо е много важно да се разгледат микроданните, за да се разбере хетерогенността на населението. И след това ще направя заключение. Започваме с защитата на доходите по силата на националните системи преди кризата. Искам да взема връзка е, от едно проучване, което направихме в миналото. Виждали сме подобни шокове на безработица в различни държави членки. Сега по силата на настоящия експеримент увеличаваме безработицата във всяка страна с около 5%, т.е. хипотетичен сценарий, базиран на ситуацията преди кризата и някои други параметри отново от преди кризата. Тук ви показваме онова, което наричаме коефициента на стабилизация на доходите. Той показва каква част от шока се поема от националните системи. Тук виждаме, че има сериозни разлики, когато става въпрос за капацитета за поемане на шока от преди кризата. Повечето от страните в Скандинавия и в континентална Европа поемат поне 25% от шока, в източна и южна Европа обаче има сериозна дестабилизация на доходите. Има различни причини за това, естествено. Системите се отличават с различна степен на щедрост, може да има сериозни предпоставки и условия, свързани с допустимостта и така нататък. Въобще много различни са системите и ето защо има разлики в системите на защита на доходите. Документирахме на широка основа в нашия доклад следното. До каква степен тези модели може да са се променили с оглед на въвеждането на политики по време на кризата? Може да се е стигнало до там, че страните с нисък коефициент на стабилизация да са увеличили своя коефициент. Настоящите доказателства обаче не показват, че е имало промяна на ефекта на стабилизация в националните системи за осигуряване при безработица. Продължавам сега с евентуалните характеристики на една схема за осигуряване при безработица в еврозоната. Тук ще бъда съвсем кратък, защото Миро вече представи различните варианти и нашите варианти много приличат на тези, които той очерта. Първата альтернатива може да бъде една базисна схема за осигуряване при безработица, която отчасти замества националните схеми. Тоест може да има минимално ниво и степен на заместване от 50% за ограничен период от време, например 12 месеца и след това националните системи могат просто да допълнят тази осигуровка при безработица в еврозоната. Естествено, тук има възможност за разлики, тъй като системите в държавите членки са различно щедри. Второ място, на второ място, втората система, една цялостна система, програма от придобивки. Тази система би отчитала разликите при заетостта. Тоест, ще се задейства тази система, когато има промени в доходите на хората. Тази система може да даде допълнителни ползи, може да допълни националните системи или да се задейства тогава, когато изтекат онези а, средства и срокове, предвидени в националните системи. И накрая, на трето място, една система, която напълно замества националните системи. Това е най- всеобхватната система. Тук се предвижда да се премахнат националните системи и тук има различни подопции за това как може да се разгърне тази система може да се избере една от съществуващите системи като модел или може да се създаде нещо като осреднена система. Тези три системи обаче водят до много различни последици по отношение на степента на стабилизация, която се дава от системата. Има риск от постоянна редистрибуция, има и риск от индивидуални изкривявания. Тук няма да навлизам в подробности. Трябва да кажа обаче, че в нашия доклад много нашироко се застъпват тези въпроси. Нашия емпиричен анализ разглежда базисната система за осигуряване при безработица. Както вече ви казах, ние използвахме микроданни, т.е. разчитаме на системата Евромод калкулатор на данъчните придобивки, тъй като нямаме данни за 17-те държави от еврозоната, ние направихме симулация само за периода 2008-2013 година и използвахме някои черти на Евромод, които дават а, възможност за а, контрафактуални симулации. Тук разглеждаме следния случай. Какво ще стане, ако беше създадена такава система за осигуряване при безработица в еврозоната през 2007 година? И така, какви биха били основните черти на тази система? Тук имаме степен на заместване от 50% по отношение на предишния доход. Много е важно да се каже, че схемата е създадена така, че се е, предвижда неутралност по отношение на доходите за периода 2008-2013 година. Капацитета за финансиране на задлъжнилостта е много важен тук. Всяка схема без такъв капацитет би имала сериозен дестабилизиращ ефект в всички страни онези страни, които даже са били по-малко засегнати от кризата, биха били дестабилизирани, защото тази схема би трябвало да отчита е, финансирането на задлъжнялостта. Нашите микроданни идентифицираха онези безработни лица, които биха се ползвали от тази е, схема. Имаме статистика за хората, които са били е, незаети в определен срок от време. Направихме симулации и получаваме цифри, според които около 50% от всички незаети в Европейския паричен съюз ще бъдат покрити от тази схема. Бюджета трябва да бъде 365 милиарда евро за периода 2008-2013 година. Средногодишно 61 милиарда евро. Ето сега какви са нивата на безработица в еврозоната. Тук избрахме Германия и онези страни, които бяха засегнати в най-голяма степен от кризата. Виждате, че още през 2001 година има различни подпериоди. Например, през 2005 година Германия е имала безработица, която е по-висока от средната за еврозоната. А в южноевропейските държави безработицата не беше чак толкова висока. Това показва, че тази банкова система не предвижда постоянна редистрибуция или преразпределяне само по себе си. От 2007 година нататък виждаме, че има огромни разлики в нивата на безработица. Немските нива намаляват и то постоянно след 2013 година, докато за Испания и Гърция знаете, че има достигане чак до 27% през 2013 година. Ако стигнем сега до степента на покритие, най-важното на този слайд е следното. Базисната схема за осигуряване при безработица, която покрива само първите 12 месеца ще зависи изключително много от а, дяла на краткосрочно безработните. Виждаме покритието в повечето страни от еврозоната. Бихме имали по-високи нива на покритие през 2009 година, тогава когато безработицата нарастваше. В следващите години обаче дела на краткосрочно незаетите е, нараства и съответно тези хора няма как да бъдат покрити от общоевропейската схема. С други думи, тази схема осигурява хората, когато загубят своята работа, но в един момент е, тя прекратява своето действие и виждате, че има в Испания, например, степен на покритие е от 67% през 2008 година, но този процент пада на 52% през 2013 година. Степента на покриване за Гърция пада само до 38% през 2013 година. Изключенията тук са Белгия, Германия и Люксембург. В Германия това се дължи на намаляването на безработицата и на факта, че дела на краткосрочно безработните е относително стабилен. Какво да кажем сега за нетните приноси? Първо можем да разгледаме еврозоната. Една подобна система би имала излишък през 2008 10 и 11 година и дефицити за останалия период. Има относителна неутралност на ниво еврозона, но не и на ниво държава. Ето виждате, основните вносители биха били Австрия, Германия и Холандия, а най-големите получатели на средства биха били Испания, Франция, Гърция и Португалия. В от абсолютни а, е, а, е, показатели, основният приносител би била Германия. Приноса и варира между 7,4 и 13 милиарда евро. И накрая, до каква степен една такава система би гарантирала стабилизацията? Каква е ползата от една такава схема? В началото казах, че някои държави членки не можаха да задействат автоматичните стабилизиращи механизми, защото нямаха достъп до кредитиране. Тук стабилизацията ще дойде от центъра на централно ниво ще и по този начин ще се противопоставим на циклите в економиката. Тази система би осигурила стабилизация е, и по отношение на онези, които получават и по отношение на онези, които внасят. Виждаме данни за страните, които бяха засегнати най-тежко от кризата. Първият важен резултат е за тези страни, за които говорим. Е, през 2009 година, ако имаше такава е, схема, цялата еврозона би била стабилизирана благодарение на тази базисна е, схема за еврозоната. Още нещо, което вече показах, е свързано с намаляването на степента на покритие. През 2009 година степента на стабилизация е била около 50%. Е, този ефект на стабилизацията обаче би намалял поради засилващата се безработица в страните, за които говорим. Гърция и Испания са единствените страни, които биха били стабилизирани по време на целия период на стабилизация. Това показва, че тази схема съответно ще доведе до желаните резултати, защото нези страни, които получават най-голяма подкрепа са онези, които са най-засегнати от кризата. Искам да направя едно кратко заключение, защото времето изтича. Един важен резултат е, че една такава обща схема би била създадена с а, е, нисък цялостен бюджет 61 милиарда евро на година. Ако погледнем годините преди 2008 година, тази схема би имала още по-нисък бюджет. Ползата от тази система е, че няма да има предварително постоянно преразпределение. Разбира се, тук съществува висок риск от административна манипулация. Страните могат да се изкушат и по някакъв начин да субсидират заплатите или да включват лица, които нямат право да получават средства от тази система, да, да ги включват в, в, в системата. Системата има конкретни черти, те трябва да бъдат уточнени, например периода на покритие и времето, което трябва да се изчака преди да се отпуснат средства – Това може да доведе и до допълнителни административни е, разходи. Колкото по-дълги са тези периоди, за които говорим, толкова по-нисък ще е, е и, и не голям ще е желания ефект много важна последица би била стабилизацията. Видяхме, че би имало голяма стабилизация през 2009 година, но след това тя би е, намаляла, съответно ефекта може да бъде определен като умерен. Тази система може да повдигне и много въпроси, свързани с е, своя дизайн и с администрацията и тези въпроси трябва да намерят своето решение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на двама ви за извършената работа. Благодаря и на колегите, които са работили в екип с вас. Тези проучвания ни дават възможност да си припомним много неща, за които сме започвали обсъждания. Даже сме правили изслушвания преди малко повече от година в нашата комисия. Бях поразена от нещо, което чух при представенето на второто проучване, че макроекономическия ефект се проявява само през първата година, доколкото съм разбрала, ако правилно съм разбрала. Много е важно да чуем доводите е, за една такава позиция, ако желаем да имаме пълноценна дискусия за ползите, които ще ни донесе системата. Също така, при второто проучване, в първата графика, където са представени съществуващите системи и начинът по който ще обхване европейската система държавите членки, не са отразени тези криви, които видяхме в първото проучване. Какво става междувременно? Какво трябва да се предвиди като условие за обещетяване? И откъде проистича това, че обхватът в Люксембург е свит до минимум? Защото в единия същ случай, ако правилно схванах, се изхожда от размера на обещетенията, в другия случай от размера на обхвата Така че е, искам да знам откъде ще проистече е, този по-широк обхват на предлаганата от вас система в сравнение с сегашната система. Във връзка с нетната контрибуция, с нетните вноски, мисля, че и този въпрос е също важен с оглед на е, ползите, които можем да извлечем системата. Сега, преди да ви дам думата да отговорите на моите въпроси, нека чуем и колегите Елизабет Шрете. Е, е, това са важни въпроси, защото има голяма дискусия по тази тема, дали да правим това или не, дали да променим договора, ако смятаме да въвеждаме такива системи. И за това аз имам два въпроса. Единият въпрос Колко още трябва да чака Европейския съюз или да не чака, за да въведе тази система? В момента ние сме в криза, при която не можем да реагираме с тази система, защото приемаме, че е необходимо време за въвеждането на такива системи. Възможно е след 5-6 години, когато такива системи вече станат част от политическите планове, да сме в по-добра ситуация и да въведем такава система. Вие имате ли някакво времево измерение? Европейския съюз да каже ние няма да правим нищо, да изчакаме още 10 години и това изчакване може ли да бъде е, в е, вреда, особено като се има предвид, че ние за сега нямаме такава система. Първия, втория въпрос – разбрах, че поне в първия доклад беше казано това, че а, тази основна а, осигуровка за безработица е най-добрата система, защото действа относително бързо и а, бързо се достига до баланс, без да се изискват големи разходи. И тук бих искала да попитам каква е вашата оценка колко време е необходимо за Европейския съюз, докато тази основна осигуровка за безработица от фазата на политическото решение е, стигна до фазата на прякото действие? Колко време ще продължи този процес? Благодаря ви. Благодаря оставям на вас да се разпределите за отговорите на въпросите. Thank you. Uh, I'll start. Благодаря. Аз ще започна, ще ме допълни колегата ми Илария. Мисля, мога да е, вместя въпросите в три части. Първо, първо е, каква ще бъде ефективността през първата година в сравнение с ефективността в дългосрочен план, ако правилно разбрах. Е, и двете схеми, и двата модела, които предлагаме, е, са разчетени за дългосрочен план, така че няма разлика между ефективността. Но има два фактора, които намаляват ефективността с течение на времето. И двата фактора могат да бъдат заменени с други, защото ние сме ги избрали такива. Вие можете да изберете такива. Първият фактор е, е, големият шок при безработицата, защото с течение на времето, както ще ви каже и Матиас, това се затвърждава. Е, хор... Е, страните много се различават е, по отношение на дългосрочната безработица, а нашите модели са предназначени за абсорбиране на шокове ефекта с времето отслабва. Да кажем, през 2008-2009 година шокът бе много голям в Испания и първоначално ефекта от осигуровките или застраховките е много голям, но след това ефектът ще спадне, защото след това определени тенденции се затвърждават. Вторият фактор е дългосрочното балансиране. Ако страната надхвърли определен прак на дефицита, тя ще получава пак същите пари, но ще трябва да плаща повече в Европейския фонд за осигуровките и тогава нетната полза ще е по-малка. Но тези два фактора ние сме ги измислили. Можете и вие да прибавите фактори можете да вземете Испания в една симулация, както и балтийските държави. И ще видите, че в по-късните години, тъй като ще почнат да плащат повече при испанците, обещетенията ще намалеят. Обаче при балтийските държави след възстановяване на економиката започват веднага постъпленията. При Испания възстановяването е много по-продължителен процес и тя ще трябва да започне още докато е в процес на криза. Затова всичко ще зависи и от дължината на кризата, от нейната продължителност. От гледна точка на приноса на системата, ще кажа две неща. Първо, разликата между нашите симулации е, че ние балансираме системата върху период от 14 години. И в тези 14 години имате и добри и лоши години докато е, симулацията на колегите изхожда преди всичко от е, кризисните периоди, е, където се изисква повече финансиране. Е, зависи от това какво определя, определяте като нормално положение е, в дългосрочен план. Ако е, смятате, че критичните моменти ще бъдат по-продължителни, схемата ще стане по-скъпа и обратно. Третият момент е за а, сроковете и а, за разходите а, през тези срокове. Бих разграничил тук три елемента. Първо, колко бързо може да се задейства моделът. Хармонизираната система може да се задейства малко по-бързо, защото в момента, в който хората почнат да губят работата си и безработицата нарасне, правителството започва да плаща повече обещетение, така че при хармонизираната система няма отстъп. При катастрофичното осигуряване отстъпът ще зависи от е, това е, какви данни за безработицата вземате като изходна позиция. Да кажем, ако вземате годишните данни, тогава една година ще ви трябва за задействане на системата. Ако изхождате от данните за 3 месечие, тогава ще се забави задействането на системата с 3 месеца. Но общо взето задействането не е толкова проблематично, защото тенденциите се открояват сравнително рядко е, сравнително рано, т.е. Е, общо взето е, отстъпът и при двете системи е сравнително малък. Те и двете са замислени така, че да се задействат бързо. Нещо ще кажа за американската система сега. Системата в САЩ е балансирана за всеки отделен щат на щатите. Ако сте в дефицит, много бързо се поражда задължението да върнете пари, за да може да се попълни фондът. Не е така контрациклично, колкото на нас ни се иска. Обаче, когато започне криза, Конгресът може да задейства втори механизъм за попълване на фонда кризисно не е много вероятно европейските правителства да разрешат това. Като настъпи криза в едномесечен срок парламента, комисията и съвета да се споразумеят да попълват фонда. За това ние не сме предвидили дискрецията, свободата на преценка на правителствата като фактор за задействане на системата. Що се отнася до това колко бързо може да бъде създадена системата, но това е въпрос преди всичко на законодателство и политика. От към изпълнение на правилата те могат бързо да бъдат изпълнени. Поне така както ние предвиждаме моделите. Изисква се някакво ниво на национално транспониране при хармонизираната система, а при катастрофичната застраховка няма дори да ви е необходим този период на транспониране в националните системи, защото общуването е между национални правителства и европейските институции. Ако тук няма ограничения катастрофичното осигуряване има този недостатък, че в първите етапи от съществуването на системата трябва да внасяте повече, за да изградите резервен фонд. Това не е абсолютна предпоставка, но е по-добре да използвате този подход, защото економическото положение се мени от година в година. Последният ми коментар сега – всичко зависи от нивото а, и а, тежестта на шоковете, които очаквате в Европейския съюз през следващите 10 години. Ако а, очаквате економиката да е в състояние като между 1999 и 2007 година, а, тогава а, всъщност. А, а, е, за кратък период е, е, в този период е имала нужда Испания, за кратък период са имали нужда от подпомагане Балтийските държави. Ако вземете като изходна позиция периода 2007-2012 година и смятате, че няма скоро да се повтори този период, тогава неотложността от създаване на система подобна на тази, която препоръчваме, е, е, е сравнително малка. Е, разбира се, възможни са и други хипотези, при които да се окаже, че тази система трябва да създаде бързо. Ще добавя нещо към казаното от колегата за отражението в първата година при хармонизираната е, система, е, общо взето е, първата година ефектът е същия като по-нататък. Не е точно така при катастрофичното осигуряване, защото тази държава, която изпитват остра криза, ще получи пари и може да се наложи да получава пари за повече от година, по-масирано. Във връзка с това, колко време ви е необходимо за да създадете системата, мисля, че това може да стане сравнително бързо но като се отчитат различните систем, нужди при различните системи. При хармонизираната система ще има доста големи административни бариери. Много неща трябва да се създадат и координират между различни страни, докато при катастрофичното осигуряване в общи линии всичко се свежда до създаване на фонд и прехвърляне на средства в него, така че административните разходи и усилия ще бъдат много по-малки. Благодаря. add, um... Това, което мога да добавя а, е, към а, е, казаното от Милош и а, е, Илария във връзка с степента на обхват. Това, което показах в изложението си е степента на обхват за еврозоната. Това зависи от политически параметри. Ние предполагаме, допускаме, че всички безработни в Европейския съюз имат достъп, т.е. в еврозоната и имат достъп и ще получават обещетение 12 месеца. Като тук ще се отразяват и промените в безработицата и промените в дела на краткосрочно, краткотрайно безработи, безработните. Мисля, че вашият въпрос беше под конкретно за Люксембург. Там през 2012-2013 година се отчете рязко увеличение на безработицата и за това а, обемът на обхвата през последните години в Люксембург дори расте. Има известно нарастване. Благодаря. Сега би трябвало да приключим изслушването си, но Алехандро Серка се тук, за това искам да помоля преводачите за няколко минути търпение, да не се налага да минаваме всички на английски. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Три минути са ми достатъчни. Искам да благодаря първо за това, което беше представено на депутатите с тези изследвания. Става дума не само за изследвания от теоретичен, но и от практически характер. В политическия живот, за съжаление, е така, че не много политици отделят време което да посветят на подобни изследвания. По-скоро те се четат от е, хора от академичните среди, от журналисти. Вашето изследване обаче има предимството, че е разположено в е, дългосрочен план, а ние политиците обикновено търсим краткосрочни решения. Ние обаче със сигурност ще предадем резултатите от вашето изследване на всички колеги от групата на социалистите. Аз проследих е, или по-скоро прочетох това изследване с много голямо любопитство. Първоначално бях скептичен, но постепенно разбирам колко е важна тази стратегия за Европа да бъде изградена една подобна програма. Естествено, от е, най-вече от е, економическа гледна точка, не толкова от социална гледна точка. Юристите в нашата група също се занимават с тази проблематика, но ние трябва да вземем предвид е, по еднаква степен економическите и социалните цели не трябва да се подхожда идеологически, а да се подхожда с здрав човешки разум. Е, рисковете трябва да бъдат поети от е, цялата общност, защото в крайна сметка това ще бъде в полза за всички. Испания е, със сигурност би спечелила от подобна система и в бъдеще е, това може да засегне и други страни. Във всички случаи искам да благодаря, пожелавам ви всичко най-добро и искам да ви уверя, че вашите усилия не са били на празни. Ние ще проучим подробно вашето изследване и се надявам да се видим отново тук. Бузи. Може би да предложа на нашите експерти всеки от тях е, да отдели две минути, за да ни каже за него лично каква полза би е, донесла общо европейската застраховка или осигуровка за безработица? Maybe, maybe I start, um... Нека аз да започна. Съвсем накратко, като заключение. Кризата показа, че някои държави членки са изключително засегнати от е, кризата е, и не могат да осигурят автоматична стабилизация. Мисля, че тук се крие основната полза от една евентуална централна система за осигуряване. Някаква стабилизация поне би се осигурила на национално ниво и това би било полезно в е, период на много тежка криза. В същото време обаче трябва да се подчертае, че тук има рискове и тези рискове трябва да бъдат разгледани много внимателно. Споменах някои от тях. Административна манипулация, нежелание да се решат някои проблеми, свързани с структурните слабости в економиката. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато обмисляме дали как да създадем система на европейско ниво или когато разглеждаме различните альтернативи. А различните альтернативи имат много различни последици, свързани с постоянното преразпределение, с моралния риск. Няма универсална рецепта и ето защо е изключително важно да се обсъдят специфичните черти на една такава система. Благодаря за въпроса. Според мен, основната полза тук би била да се създаде система, в която страните могат да обединяват риска. Защото винаги ще има економически цикъл, винаги ще има добра економическа конюнктура и лоша такава. Само, че по отношение на безработицата Европа не проявява еднакви признаци. В някои страни тя нараства, в други намалява. И в един такъв случай, ако имаме обща система, когато в една страна безработицата е ниска и нещата вървят добре, тя може да финансира общата система и съответно обратно да получава, когато нещата не са съвсем розови. В дългосрочен план всеки има нужда от една такава система. Следващия оратор. Нека да повторя онова, което казаха колегите по отношение на избора, пред който сме изправени. И ще говоря по-скоро като политик, отколкото като учен. Основният избор тук би бил следния. Трябва ли да изберем по-голямата хармонизация или не? По- голямата хармонизация би се натъкнала на по-голяма политическа съпротива, тъй като се намесва в националните правомощия. Те обаче, е, е, този вид е, системи, залагащи на хармонизацията, биха били по-видими за европейските граждане. Така че това представлява една евентуална хармонизирана система. Така наречената катастрофична застраховка е доста скромна по своя характер, не се намесваме толкова в националните системи, просто е нещо като застраховка за правителствата, от политическа гледна точка една такава система ще бъде е, по-лесно да се прокара, освен това няма да има толкова инвестиции от страна на държавите членки в нея. Тук обаче се повдигат други въпроси, свързани с европейската политическа архитектура. И ето защо ми е трудно да кажа дали тази катастрофична застраховка е по-ефикасна. Всичко това зависи от политическото устройство на Европа. И точно тук вие сте много по-големи експерти, отколкото ние. За момента нищо не можем да кажем, казва председателката, но ако използваме като основа вашите проучвания и не само тях, мисля, че можем да окажем натиск и да накараме всички да обърнат внимание на една такава идея. Ако няма желание да се премине към един съюз на общи трансфери, това означава, че ще трябва да се отиде към някаква нова система, за да се реши проблема с економическите цикли. За момента обаче не разполагаме с инструментариум в тази връзка. Много се радвам, че нашата комисия успя да дебатира по тази тема, защото това е само една малка стъпка, но важна. Очевидно ще чуем в бъдеще малко повече мнение относно дали ще има полза от нещо подобно, но вашия принос днес беше изключително важен. Както разбирате, тази тема не се радва на кой знае каква подкрепа от всички в нашата комисия, но се радвам, че вие успяхте поне да внесете яснота по някои от евентуалните аспекти. Благодаря ви за това. Следващото ни заседание вероятно ще е на 24 февруари в Страсбург, но при необходимост това ще бъде потвърдено. Приятен обяд!